So, ladies and gentlemen, it's eight minutes past. И така, колеги, вече 10 минути <clears throat> минаха от нашето време. Нека започнем заседанието на АФЕТ. Искам да се извиня за отсъствието си вчера. Трябваше да присъствам и да държа реч на покрепението на един колега от Долна Саксония но така или иначе господин Вистесен ме замести. Точка 16. Добре дошли на Зигфрид Морешан. Той е докладчик на Комисията по бюджети относно бюджета за 2018 година. Ще се обсъждат приоритетите за следващия бюджет. Естествено, ние ще излезем със становище, ще гласуваме тези изменения през август. Естествено, знаете, всичко се случва на фона на многогодишната финансова рамка. Ще дам думата на господин Морешан, след това на господин Прайда. <clears throat> Докладчик по становище. Благодаря. Благодаря, господин председател. Добре дошли, колеги. Аз е, днес ще представя основните политически приоритети за бюджета на Съюза за 2018 година. През март в пленарната зала в Страсбург одобрихме тези приоритети, но най-вече бих искал да чуя вашето мнение за вашите приоритети, за вашите програми, които бихте искали да се подкрепят чрез бюджета за следващата година. Благодаря ви за сътрудничеството през тази година. Както казах, ние вече приехме е, моя доклад за насоките за бюджета, който съдържа основните политически приоритети. Сега изчакваме комисията да излезе с проекто бюджета през края, до края на май след което ще има обсъждане за съвета и комисията по приоритетите. Така че за мен е важно да чуя вашето, вашето мнение за проекто бюджета на комисията, а също така да разбера и как виждате нещата, които се случват в момента по отношение на бюджета. След това зная че ще има и становище от АФЕ, докладчика ще е господин Преда. И така, приоритетите. Най-напред растеж и заетост, на второ място сигурността на гражданите. Аз мятам, че именно това са очакванията на гражданите. За растеж и заетост трябва да използваме бюджета. Най-напред, това е загрижеността на гражданите. Как да стане това? Трябва ни силна економика, конкурентоспособна економика, надежна економика в очите на инвеститори и бизнес. Трябва ни инфраструктура, иновации, подкрепа за малките и средни предприятия, млади предприемачи. Програмата тук е Косме е, инструмента за свързване на Европа, Хоризонт 2020 и програмата Еразъм. Е, както знаете, Еразъм не е не само програма за студентски обмен, но е също и програма, която се използва от работодатели за, наме, за наймане на млади хора. Така че Еразъм ще е също приоритет. Втория приоритет – това е сигурността на гражданите. Това за нас, като, за вас като комисия е много важно. важно. Ресурсите под функция 3 и 4 са ограничени, затова въпросът е как да направим повече с ограничени ресурси. Най-напред аз подкрепям действията на комисията в областта на отбраната. Аз бях докладчик миналата година по бюджета 2017 година. Аз и тогава подкрепях тези действия. Сега насоките, които одобрихме, там формулировката е много ясна. Ние подкрепяме всички инициативи в областта на отбраната и изследванията. Освен това, ние не би трябвало да дуплираме дейности в областта на отбраната в държавите членки, ако действаме по-разумно в рамките на партньорства, в рамките на, на, на, на НАТО ще използваме ефектите на синергията. И така се застъпвам за отделен бюджетен ред в следващата многогодишна финансова рамка за отбрана. Но това е само началото. Бизнесът трябва да има дългосрочна перспектива. И така повече сигурност. Това означава повече отбрана. На следващо място подкрепа за агенциите на Съюза, които действат в тази област. Еврочаст, Фронтекс, Европол – по-добра защита на границите и по-добър обмен на информация. С оглед на риска, идващи от тероризма и търговията с хора и човешкия трафик. На следващо място е, източното партньорство, източните съседи. Руската федерация става все по- агресивна, но има и предизвикателства на юг. За това трябва да подкрепим страните от източното партньорство, които са подписали и ратифицирали споразумение за асоцииране с Европейския съюз. Това ще е приоритет Украина, Молдова и Грузия. Те трябва да получат повече финансова подкрепа, естествено в съответствие с критерии и ясни условия. Целта е укрепване на институциите, борба с корупцията, върховенство на закона, независимост на съдебната система, борба срещу прането на пари и така нататък. Източното партньорство, както казах, ще е приоритет и южното партньорство. Миналата година посетихме Йордания и Ливан. Ние разбрахме, че може да постигне много повече, подкрепяйки бюджети в региона. Това е по-ефтино, това е политически по-лесно и е по-сигурно. Да подкрепяме хората в региона, <clears throat> това е и по-добре за самите бежанци. Те казват, че те искат да се върнат в своите страни, затова подкрепата в изто... за източното и южното партньорство е приоритет. Що се отнася до попечителните фондове? Когато те бяха създадени, бях, казахме, че те са нужни, полезни, но се оказа, че 500 милиона евро трябва да се дадат за беженците в Турция. В крайна сметка се дадоха само 1 милион. От това се вижда, че парламентът трябва да има повече влияние върху попечителните фондове. Комисията ни информира за начина на изпълнение на бюджета за попечителните фондове. Проблемът обаче за обещен... са обещанията от, дър... от страна на държавите членки. Ето, например, фонда Матат Ние обещахме 1,5 милиона евро от бюджета на Европейския съюз, а държавите членки държавите обещаха само 1,7 милиона евро. Така че Държавите членки трябва да изпълняват своите обещания. И накрая, функция 4 за преосмисленето на международната финансова рамка. В началото ние не очаквахме е, беженската криза и предизвикателската свързани с е, сигурността и тероризма. Ако трябва да правим повече инициативи, ни трябват и повече ресурси. Функция 4 е прекалено ограничена, тя има нужда от 1,1 милиона повече. Това се отнася и за други инструменти, е, свързани с Европейската инвестиционна банка, с е, микрофинансирането. Всичко това ние го подкрепихме, но за да се случи преосмисленето на международната, на, на многогодишната финансова рамка трябва да стане реалност. Има отлагане при вземането на решенията, отлагане, което е свързано с изборите в Обединеното кралство. Ако ние обаче се справим до юли, ако, това е добре. Ако обаче е, това се случи след юли, бюджета за следващата година много ще закъсне и ние няма да може да финансираме нещата, което, които искаме. Например, програмата Косме. Имаме нужда от там с, от допълнителни 1 милион евро. Други програми също предстоят да бъдат увеличени. Затова искам да подчертая, че е много важно нещата да продължат и да се одобряват и да се третират според графика. Парите се очакват от университети, от изследователски институти. Това е от моя страна. Сега за пилотните проекти бе казано накратко. Вашето, вашата комисия ще изпрати проектите за пилотни проекти до бюджетната комисия, комисията по бюджетен контрол и всички проекти ще бъдат изпратени за оценка на комисията, след което ние ще решим какъв пакет е, ще е крайната версия на пилотните проекти. Проектите ще бъдат класифицирани в категории А и Б и ще предстои крайното им одобряване. Благодаря. С интерес очаквам изказванията на колегите. Thank you. Благодаря на Сигфрид Мурашан за изложението. Сега докладчика в сянка. Of the rapporteur, sorry, for AFET. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да приветствам традиционното присъствие на докладчика от комисията по бюджет в нашата комисия. Говоря на румънски язик. Очевидно, ние трябва да обсъдим тези въпроси преди бюджетната процедура. Трябва да обсъдим бюджетните въпроси, свързани с външната политика и приветствам приемането на общите насоки за бюджета за 2018 година. Там се очертават външнополитическите въпроси, които нашата комисия ще се погрижи да бъдат отразени в бюджета за следващата година. Господин Морешан вече се спря на някой от тях. Тези приоритети включват по-нататъчна бюджетна подкрепа за беженската криза, финансиране на инструменти за беженците, като инструмента за беженците с Турция и за първо причините на беженската криза и миграционната криза те не би трябвало да имат отрицателно въздействие върху финансирането на други външнополитически инструменти. Подчертавам това. От жизнено значение бюджета за външна политика да бъде достатъчно голям, за да може в нас да има доверие и за да можем да променим нещо групата на НП и други политически групи винаги са, са застъпвали това. Има още четири въпроса, които трябва да бъдат подчертани. И като докладчик на това становище в комисията ФЕТ, аз ще съдя внимателно предложенията от съвета за конкретни области. Най-напред политика за разширяване и подкрепа за страните от Западните Балкани. Много страни в региона са потенциални страни кандидатки или пък са страни кандидатки. Днес те са изправени пред много сериозни трудности, свързани с демокрацията, засилващото се напрежение, като в Албания, Косово, Албания. Случва се и в Черна гора, където възниква проблема за НАТО. В тези страни нараства, засилва се напрежението и за нас приоритет трябва да бъде подкрепата за доброто управление и също така да подкрепяме борбата срещу корупцията. Освен това, трябва да помагаме на, да подпомагаме на реформата на публичната администрация. Всички тези цели могат да се приложат и по отношение на Турция. Вчера проведахме дебат за Турция. Кати Пири представи доклада. Престои да видим как ще дефинираме политическите си взаимоотношения с тази страна целите, които споменах, свободата на преса, борбата срещу корупцията, могат да се приложат и към страните от Западните Балкани и към Турция. Втора точка. Подкрепа за съседните страни и страните от Южното партньорство и Източното партньорство. Политиката на съседство е разработена така, че да се поддържа стабилност в страните от юга и изтока и също така да се насърчава развитието в тези съседни страни. И разбира се, политиката за съседство трябва да бъде обезпечена с нужните средства. На трето място наличието на достатъчно финансиране за външната политика и политиката за сигурност. Това е много важно, защото тази област на политиката би трябвало да даде своя принос към изграждането на мира и сигурността, но също така би трябвало да засили международната роля на Европейския съюз. Много често по отношение на външната политика сме свидетели на значението на е, нашата дейност е, за външните ни партньори. Тоест, имаме нужда от бюджет, който да съответства на нашите амбиции. А, е, накрая искам да спомена значението на инструмента за демокрацията и правата на човека. Свидетели сме на е, редовни нападки срещу принципите на демокрацията. Тези нападки стават все по-често. Всеобщия характер на правата на човека, нашия дълг да ги защитаваме и демократичните принципи във всички страни се, се, си остават. Благодаря на господин Морешан и съм убеден, че ще работим заедно много добре. Председателят, благодаря. Тази точка е озаглавена размяна на мнения. А, гостите от Косово вече са пристигнали. Четирима души са се записали. Още кой друг иска да се изкаже? Шест души са се записали минута и половина на всеки. Господин Петърле, седем станаха, осем станаха. Повече няма да се приемат заявки за изказване. Минута и половина на всеки а, гостите от Косово чакат. Благодаря, а, господин председател, благодаря Зигфрид а, за размяната на мнения. Докладчик в сянка от а, социалистите. А, бюджетно сътрудничество е много важно. Както и миналата година, а, външните дейности ще бъдат много важни. Вече обсъдихме първопричините за конфликтите, които дестабилизират съседните райони, миграционните беженски потоци, работа с партньорите по изменението в климата и укрепване на отношения с стратегическите партньори, за да успеем да преминем през бурното море. Функция 4 трябва да отрази тези предизвикателства. Нужно е да имаме съответното ниво. Имаме нужда от инструмент за гъвкавост. Е, доколкото разбирам, е, по МФР все още няма споразумение, е много важно да, се, да имаме увеличение на тавана. Ние ще продължим да контролираме, както миналата година, е, ролята, която парламента играе в доверителните фондове. Ние се притесняваме а, да не се вземе от един, за да се даде на друг. Също така се притесняваме от инструмента за беженците в Турция. Още един елемент. Ако мога да приключа, председателят казва не, не може. И пънат за инвестиция, която е, който е много важен за нашата група. Много е важно да обърнем внимание на намаляването на бедността, миграцията и да има допълнителен елемент в политиката. Гостите от Косово ни чакат. От вас зависи как ще проведем срещата. Госпожа Кълнете няма да хваля господин Морешант. В е, е, доклада Фотига ние е, казахме, че е много важно да разширим Стратком от 8 на 16 служители. До сега нямаше подкрепа от държавите членки. Съветът не подкрепи идеята в предишния бюджет. Моят въпрос към докладчикът е как изглеждат нещата сега. В бюджета ще има ли а, повече средства ни за Стратком? Благодаря, господин Флекенштайн. Съгласен съм с казаното от приятеля ни преда. Ние трябва да анализираме внимателно въпросите. Споменахте много примери. Може би трябва някои неща да се променят, за да е, успеем да издигнем политиката на по-високо ниво. Ти говори за проекти в края на изложението и след това комисията казва или Б и ние казваме А проекти А. Може би трябва да се съобразяваме със своите идеи, а не с това, което ни казва комисията, защото ние сме парламент. Благодаря, господин Золе. Благодаря. Съвсем накратко Очевидно е много необходимо да се финансира външната дейност. Европейския съюз е, трябва да има стабилно, е, стабилен район в съседство. Това предполага не само дипломатически е, умения, но и средства, но не за да спрем бежанците в Европа, а за да насърчаваме по прогрес и развитие в съседните райони. Затова имаме нужда от повече средства за инструмента за мира и стабилността. И второ, Вие с ентусиазъм говорите за отбранителната политика и изследванията в областта на е, е, отбраната. Господин е, Галер, благодаря. Съгласен съм с казаното от Сандра Каниете. Благодарен съм, че споменахте изследвания в областта на отбраната. Ние имаме нужда от дългосрочен поглед в по този въпрос. Надявам се комисията да предложи това, но не смятам, че искаме да въвеждаме нови пречки. И накрая господин Петърле. Моят въпрос вече беше зададен. Господин Морешан, ще отговорите съвсем накратко. Първо, премахване на първопричините за миграцията. Хората напускат а, домовете си поради, а, поради бедност и липса на инфраструктура. Ето, за това ще подпомагаме южното съседство. По освен това, текущите проекти във вашето те правомощия не би трябвало да се повлияят от допълнителните средства. Това е принцип, който заявявам във всяка парламентарна комисия. Имате моята подкрепа. Споменах източното и южното съседство, но Кристиян преда спомена Балканите. Албания, бивша Югославска република Македония, Босна и така нататък. Ако там възникнат събития, ако събитията там предполагат повече участие от наша страна в подкрепа на борбата срещу корупцията и правата на човека. Трябва да сме готови за Стратком. Аз предложих пилотен проект, за да се увеличи бюджета с 3 милиона за следващата година. Обърнали сме се към комисията с пилотните проекти за предварителна оценка. Ние трябва да решим дали трябва да предприемем допълнителни действия с изменението на бюджета през сента, да видим как върви пилотния проект, какво предлага комисията в проекта бюджета и след това ще съм готов да увелича бюджета за Стратком, защото в момента служителите са за държави членки, така че няма дългосрочна стабилност. Второ, нямат собствен бюджет, той е много ограничен, няколко стотин хиляди евро, така че те могат да осъществяват наблюдение, но не да се противопоставят на пропагандата, но дори и за наблюдението. Те използват мрежа доброволци, за няко... от някои страни получават достатъчно информация, от други не. Освен това, нези, които, да, които участват са журналисти, представители от малки НПО, за тях подпомагането на Стратаком им пречи в ежедневната работа и трябва да видим как да поставим Стратком на устойчива, солидна база и така. Пилотен проект – и второ допълнителни бюджетни корекции, ако това е необходимо. Благодаря, господин председател. Благодаря на Зигфрид Морешан за размяната на мнение за бюджета на Европейския съюз за 2018 година. Надявам се, че изказванията на колегите ще ви бъдат полезни в политическата работа. Успех! и ще продължим да си сътрудничим. Сега е 10.37. Можем да поканим гостите от Косово. Ето, кощо що ни казахте, че чакат а, отвън. Ами поканете ги вътре. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we come to... Уважаеми дами и господа, преминаваме към 17-та точка от дневния ред. Размяна на мнения с министъра на външните работи на Косово, Енвер Ходжа. Разполагаме с час за тази размяна на мнения, така че предполагам следващата точка ще бъде разгледана около 11 часа и 30 минути. Уважаеми господин министр, добре дошъл. Е, вие сте чест гост в Брюксел и в Европейския парламент. Някои от нас наистина с голям интерес очакваха вашето посещение. Посланника на Косово също е тук на трибуната. Искам да кажа добре дошли и на колегите от Косовската асамблея. Тук е председателката на Комисията за европейска интеграция в асамблеята. Нека и кажа добре дошла. Тук е и и председателя на комисията по външни работи в Прищина, господин Речиче, ако правилно произнасям, казва председателя, добре дошли. Господин министър, в Прищина на 20 и 21 април ние имахме среща Премиерът господин Мустафа пък беше в Брюксел миналата седмица. Господин министр, радваме се, че сте сред нас и ще ви дам думата, за да вземете отношение по всички важни въпроси за вашата страна и правителство. Предполагам, че ще искате да кажете няколко думи и за последните стъпки по посока на визова либерализация, както и ратификацията на споразумението с Черна гора. Разбира се, искаме да чуем и как ще се борите с организираната престъпност и корупцията във вашата страна. Още веднъж добре дошли и заповядайте. Благодаря. Благодаря ти, Дейвид, почитаеми членове на Европейския парламент, скъпи приятели на Косово и региона. Много се радвам, че имам възможността да говоря за ситуацията в моята страна и в региона. Първо искам да ви благодаря за огромната подкрепа, през последните две десетилетия. Много сме ви благодарни за това, че подкрепяхте Косово по пътя към европейска интеграция. Подкрепихте и идеята Косово да бъде пълноправен член на международната общност. Не мисля, че щяхме да постигнем напредък в Косово без вашата подкрепа. Внимателно следим разискванията в Европейския парламент. Знам, че вие сте приели множество резолюции по ситуацията в Косово. За нас вашите препоръки са едни от най-важните референции. Днешният ден е много важен за нас, тъй като с подкрепата на един приятел на Косово Урике Луначек, както и с подкрепата на много други приятели, стартирахме група за приятелство на, с Косово в Европейския парламент. Основаването на една такава група е много важна стъпка. И дългосрочно това ще е най-добрата платформа за размяна на мнения с членове на Европейския парламент но трябва да кажа, че косовското правителство се отнася с огромно уважение към вашата институция. Благодарим за подкрепата ви на различни нива. Аз бих искал да се проведе истинска размяна на мнения. Не ми се иска да говоря твърде дълго. Ние, политиците от Балканите, понякога говорим по един час, за да опишем политическата ситуация. Аз съм и преподавател по политология, така че мога да говоря и още два часа. Няма да го направя. По-скоро ще очертая основните проблеми и се надявам да имаме истинска размяна на мнения. В Косово съм бил четирикратно член на парламента, знам колко е важно членството в подобна институция – Нека ви кажа как да разбирате Косово през 2017 година. Косово е най-младата държава на Балканите, може би и в Европа. В наше съседство имаме много стабилен политически контекст – Косово може да се опише с думите стабилност, сигурност и предвидимост. И трите думи са много важни, за да се разберат постиженията на Косово до тук. Освен това, в наше съседство има регион, който не е много стабилен – тук има участие и на сили, които не са западни сили и които в последно време са много активни в региона. Опитвам се да кажа, че след 10 години независимост Косово наистина е една история на успеха. С ваша помощ ние създадохме тази държава от нищото. Сега мога да кажа, че имаме не само една много стабилна политическа среда, ние имаме и макроекономическа стабилност, нещо, което е важно. През последните години растежа на БВП е 4 до 5%, нещо много съществено. От една страна имахме вътрешно консолидиране на държавността. Това беше и основен приоритет за правителството. Вторият приоритет – е признаването. Ние вече сме признати от 114 държави. Ще повторя отново нашия призив. Има пет държави членки на Европейския съюз, които все още не са признали Косово. Призовавам ги да вземат своето решение ние завинаги ще останем независима държава. И признаването ни ще подсили и Европейския съюз. Преди 10 години, 2006-2007 година, ние имахме този процес на преговори, довел до независимостта на Косово. Никога не съм мислил, че само 10 години по-късно ще имам възможността да говоря пред Европейския парламент, но че все още ще има и държави членки, които не са приели независимостта на Косово. Надявам се тези пет правителства да заемат най-сетне позицията важна за нас. Постигнахме и голям напредък в своето участие на международната сцена. Вече членуваме в 50 регионални, европейски и международни организации. Преди няколко седмици се включихме и в Международната митническа организация, както нещо много важно за нас – тази година ще кандидатстваме за членство в още две важни организации ЮНЕСКО и Интерпол. Вашата подкрепа за членството ни ще бъде много важна. Но, може би, най-важната връзка за нас е връзката ни с Европейския съюз. Това е много значимо партньорство и ние сме изключително благодарни за подкрепата за подписването на споразумение за асоцииране с Европейския съюз. Това, според мен, е най-добрата рамка за усъвременяване на политиката, економиката и обществото – Модернизацията е нещо, което винаги е липсвало на Балканите, не само през последните 20, а през последните 200 години. Като че ли този регион се развива на различна скорост и е до някъде отвъд Европа, но ние не бива да бъдем изключени от този процес. Миналият декември се проведе първия съвет по асоцииране и стабилизиране между нашия премиер и госпожа Могерини. Първият комитет се срещна в Прищина. Ние уведомихме от срещната страна за направеното до сега – най-важното за нас във вътрешен план е прилагане на споразумението за асоцииране и стабилизиране, както и на дневния ред за реформи. Надяваме се да го направим през следващите две години. Да си изпълним задачата до края на текущата година или първата половина до година, след което ние ще кандидатстваме за статут на страна кандидатка. Само ние в региона не сме го направили и тук също ще ни трябва вашата подкрепа. Косово също така е единствената страна в региона, която няма право на безвизов режим. Като правителство ние правим всичко по силите си, за да покрием всички критерии Доколкото разбирам, през следващите няколко дни парламентът ще вземе важна позиция за ратифициране на граничното споразумение с Черна гора. Това е едно от последните условия, на които трябва да отговорим. Надявам се да получим вашата подкрепа и подкрепата на комисията, за да пътуваме безвизово. Нашето общество е изключително енергично. Ние сме най-младите на Балканите като средна възраст. Не е в интерес на Европейския съюз да държи Косово в изолация. Трябва също така да ви уведомя, че през последните 5 или 6 години ние не само сме водили диалог с Сърбия, ние започнахме и да изграждаме едни нови отношения. Има подобрения, има над 20 сключени споразумения и за нас в правителството приоритет остава изпълнението на тези споразумения. Е, това са споразумения в енергетиката, съдебната власт и справедливостта за различните общности. Това ще бъде фокус на диалога през следващите седмици и месеци. Този диалог промени нещо много важно. Отношенията между Сърбия и Косово винаги са били тълкувани като отношения на губещ и печеливш. Но това според мен се промени. Нашия диалог има ясни цели и една от тези цели е взаимното признаване. Без взаимно признаване на двете държави диалогът е безсмислен – взаимното признаване трябва да бъде основна цел. И тук трябва да има стратегическа яснота през следващите години. Целта на диалога между Косово и Сърбия не е само подобряване на отношенията между двете страни. Това е диалог с регионално значение – защото ние сме изправени пред още две исторически предизвикателства в региона. За тях още не е станало дума. Имам предвид Македония. Няма да говоря много за Македония, защото това не отговаря на моите отговорности, но е важно регионът да напредва. И на второ място Босна – тя много ни притеснява, защото ако регионът претърпи неуспех, и Косово ще претърпи неуспех. За нас е важно регионалната политика да се превърне в взаимна подкрепа на страните, а не връжда. Струва ми се, че е много важно да се води диалог както на политическо ниво, премиери и министри между Сърбия и Косово, така и между гражданите, младежите, изобщо хората. Това е много важно. И накрая ще приключа, като кажа, че с подкрепата на Европейския парламент и европейските институции – регионът се промени през последните 20 години. Ето половината от този регион вече е член на Европейския съюз и НАТО, другата половина е на различни етапи по този път. През последните две или три години имахме обаче и исторически предизвикателства, които още не са намерили своя отговор, като отношенията Сърбия-Косово, ситуацията в Босна, някои други проблеми в региона. Има и дълъг списък с други въпроси, като младсинствата, очертаването на границите в региона, Аз мога да кажа, че за 2017 година има известна неяснота. За последен път говорих пред вас 2013 година. Тогава бях по-положително настроен за региона. Това беше една от най-важните години. Тогава Харватия се присъедини към Европейския съюз. някакси беше набрана скорост – през април Косово и Сърбия стигнаха до историческо споразумение. Наистина ми се струва, това беше най-добрата година за региона. Но не мога да ви обещая, че същото ще може да се каже за 2017 година. За това и ви призовавам да подкрепете процесите, започнали преди 20 години и така да допринесете за едно по-добро бъдеще. Благодаря и ще спра до тук. Благодаря ти, Дейвид, за поканата. Готов съм да проведем максимално откровена размяна на мнения, доколкото това е възможно за един външен министр. Благодаря за изказването и за това въведение. Нека видим всички желаещи. 11 до тук желаещи да се изкажат. Но разбира се, ние искаме да чуем и това, което ще ни каже господин Ходжай, така че всеки има по две минути. Госпожа Луначек е първата. Благодаря. Благодаря и добре дошли, господин министър на нашето заседание. Искам да потвърдя това, което вече казахме днес. Тази сутрин има доста колеги депутати, които присъстват тук, но някои не можаха да дойдат. Създава се група за приятелство с Косово. Много колеги присъстваха, председатели на наши комисии от парламента. Чудесно е, чудесно е, че е, някои от тях е и присъстват тук. Е, беше хубаво заседание и то допренесе за нашето разбиране по някои критични въпроси. Нека започна с някой от въпросите, на които се спряхте. Аз ще се постаря да се побера в двете минути. Най-напред, виза, либерализацията и ситуацията в региона. Мисля, че по визовата либерализация сме говорили много. Важно е да има демаркационното споразумение, което да е одобрено в Народното събрание. Косово е последната страна в региона, е, чието граждани не могат да пътуват свободно. Има и други по-големи страни, като Украина и Грузия, които получиха визовата либерализация. И аз искам Косово също да се възползва от визовата либерализация. Това е желанието на мнозинството в парламента. Така че е, първо обаче е, парламента трябва да вземе решението за демаркацията. На следващо място. Вие казахте, господин министр, че пет държави членки на Европейския съюз не са признали Косово. Аз лично и повечето от нас биха искали Косово да стане член на ОНЕ, но когато говорите за ситуацията в региона, аз съм съгласна с вас, и това сме го обсъждали тук в парламента, съгласна съм, че Европейския съюз е загубил влияние в региона и то не само в Косово, просто защото ние не даваме достатъчно от себе си. Е, половин минута още, господин председател, като, като докладчик за Косово. Госпожо председател, много съжалявам, обаче вие самите сте много стритни и даже за заместник председателите а, правилата въжат еднакво. Продължава госпожа Луначек. Русия и Турция виждаме тяхното влияние в региона. Наш, наша задача е ние също да усилим влиянието си в региона. Добре. Надявам се, че и вие ще ми дадете малко повече време в Страсбург, когато говоря следващия път. Господин Дактосон от НП. Благодаря. Господин министр на външните работи, добре дошли в Брюксел. Ние се видяхме преди около 1 час на заседанието на учредяването на групата за приятелство за Косово. Добре дошли и на заседанието на АФЕТ. Имахме чудесна размяна на мнение на срещата на върха преди една седмица в Прищина. Това беше много важно заседание, на което се говори по много важни теми, теми, които са все още отворени, засягащи бъдещата интеграция с Косово. Искам да повторя своя въпрос от тази сутрин, на който не бе отговорено. Въпросът е за корупцията. Корупцията е една от двете критерии, оставащи условия за е, въвеждането на визовата либерализация. След посещението, последното посещение във вашата страна, моят въпрос е всъщност това въпрос. Какво правите, за да за да подобрите ситуацията с демаркационното споразумение. Това е впечатлението в медиите. И на второ място, кога смятате, че ще успеете да се преборите с организираната престъпност и корупцията? Благодаря, господин Фройнд от Социалистите и Демократите. Благодаря, господин председател. Аз искам да продължа там, където госпожа Луначек бе така, е, е така грубо прекъсната. Не, не, това е, това е, това е само шега. Австрийско приятелство над политиката. Това виждате в момента. И така. Е, госпожа Луначе говори за руското влияние в региона. Ние също говорихме за това и преди малко, но, но е, е хубаво да кажете и на по-широка публика какво е вашето становище. Наистина, Русия се опитва да влияе върху Западните Балкани и използва слабостта на Европейския съюз, за да поощрява своите интереси. Как това се чувства в Косово? И смятате ли, че това е проблем за региона? Благодаря. Следващият оратор, господин Нат. Благодаря. Аз искам да ви попитам какво бихте казали за Изчаква оратора. Няма да повтарям въпросите, които вече бяха зададени. Ще ви попитам за взривоопасната ситуация в Македония. Знаете, че страни като Албания, Косово, България, имат своите намерения, които не, и те не правят непременно най-доброто, за да се успокои ситуацията. Какво според вас може да е най-доброто, за да се умиротворят тези две общности, македонска и албанска, в Македония? Може би трябва да се създадат групи за солидарност – така ли мислите вие, които да е, работят заедно с албанската общност? Now... Благодаря, господин Нат. А сега госпожа Жуйца. Thank you, David. Uh, thank you for coming, uh, Mr. Благодаря, господин Хачай, за вашето присъствие. Аз бях на заседанието на тази група за приятелство и аз ще се присъединя към тази група, защото съм, се интересувам от региона и искам да подкрепя напредъка на, в Косово. Вие споменахте, че, е, вие, че вие сте предизвикани от е, неевропейски актьори, е, не ги споменахте, но вероятно мислехте за Русия и Турция. Не казахте е, нищо за отношенията между Косово и Турция. Може би може да се спрете и на това. Аз като заместник-председател на делегацията за Босна, Херцеговина и Косово, за мен единственият прогрес, който виждам е въвеждането на 3 3 Друго не се случи. Защо до сега нямаше споразумение с, с Черна гора за демаркация? Това е вся в крайна сметка единствената пречка пред визовата либерализация. Благодаря госпожа Оборт от социалистите и демократите. Благодаря. Аз много се радвам, че е днес се очреди е, е, групата за приятелство с Косово днес. Искам да говоря за някой от оставащите проблеми след конфликта. Косово има законодателство за включването на жертвите и оцелелите от насилие срещу жени. Говоря за съответния закона, за съответния закон, закона за ветераните, политиците в Косово казаха, че ще подкрепят жертвите на сексуално насилие, но резултатите ги няма. Документацията на изнасилванията липсва. Кога тази група ще започне ефективно своята работа? Има разпоредби, обаче те се остават само на хартия. Кога жертвите ще получат истинска подкрепа? Обещанията трябва да се спазват и трябва да, има, да, да имат конкретни резултати. От името на Алде, господин Вайкел. А, извинявайте, господин Радош, имам грешното име подадено тук. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за вашето въведение. Вие говорихте за демаркационното споразумение с Черна гора, говорихте Засегнахте и проблемите за визовата либерализация и корупцията, но говорихте и за диалога с Сърбия. Говорихте доста положително и това е хубаво. Естествено, крайната цел на тази дискусия е двете държави Сърбия и Косово да се признаят една друга. През 2013 година Имаше споразумение за ситуацията на сръбското малцинство в Косово, в сръбската общност, но от тогава нещата не се предвиждаха. Е, трябва да има взаимно признаване. Може ли да кажете по-точно докъде са стигнали разговорите между Косово и Сърбия? като се, като се има предвид последната резолюция по този въпрос. Е, благодаря. Господин Епитидеус. Благодаря, господин председател. Господин министър, добре дошли в нашата комисия. Президентът на Албания и на вашата страна направих общо изявление за единството между Косово и Македония. А е, какво смятате, че можете да спечелите от едно такова обединение, ако то се случи? На следващо място Албания. Когато става дума за Велика Албания, като експанзионна нагласа към други страни, включително и Гърция. Ако този съюз се случи, как... какво би трябвало да е последствието? Защо тогава Гърция да признае вашата страна при подобни нагласи? Благодаря, господин Канете. Госпожа Канете, благодаря. Аз ще бъда съвсем пряка. Вие сте добре дошли при нас, но ние сме много загрижени от напреженията в Западните Балкани. Освен това, бих искала да отправя апел за вашата страна, към вашата страна, към вашия народ, да не се подават на националистическа риторика – това е капан и го зная от собствен опит в собствената си страна, защото има трети страни, като Русия, Турция и радикалния ислям, които се опитват да разбъркват вашето общество. Искам да ви попитам, как вие оценявате влиянието на тези актьори във вашата страна? И последният ми въпрос е по-точен, по-конкретен – след Рамош и се върна в Косово. Какви са перспективите за продължаване на разговорите с Сърбия и какви са перспективите за нормализиране на отношенията между двете страни? Благодаря ви. Благодаря. И последният, последните оратори, господин Петеле и Кулкан. Благодаря. Благодаря за ясните слова, които отправихте към нас, господин министър. Мисля, че ситуацията е по по-лоша от тази несигурност, която споменахте. В някои посоки нещата се развиват, се влушават. Ние видяхме какво означава преди 25 години избухващо напрежение, какви са последствията от това. Наша отговорност и задължение е да предотвратим едно такова възможно развитие. Някои от моите въпроси бях, на тях бе отговорено, но искам да повторя своя въпрос от тази сутрин, защото зад него се крие идеята коя, зад която застават някои актьори на Западните Балкани. А, моля ви да отговорите на моя предишен въпрос. Господин Кукан. Добре дошли, господин министр. Винаги се радваме, когато сте тук. Вие споменахте живото общество във вашата страна. То е най-младото в Европа, така е, да, съгласен съм. Това е определено актив за страната, но то е актив, ако този актив се управлява разумно и с отговорност. Вие сте човек, професор. Как бихте характеризирали диалога между политическите елити в Косово, що се отнася до бъдещото развитие на страната. Благодаря, колеги, благодаря за вашите въпроси и коментари. Имаме около 15 минути да чуем отговорите на министъра. Искам и аз да попитам, какви са вашите, вашата нагласа за създаване на единен пазар за шесте страни на Западните Балкани? Sorry. Thanks a lot for the all uh, questions. Uh, uh... Благодаря за зададените въпроси и за откровенията тона, също и за подкрепата. Ще се постарая за да ви дам ясни отговори на въпросите. Господя, госпожа Луначек попита какво правим. за облегчаването на визовия режим и какво ще предприеме парламента за ратификацията на демаркационната линия с Черна гора. Демаркационната линия между двете страни не е междудържавен проблем. Имаме чудесни взаимоотношения с Подгорица и се радваме, че тази страна се придвижва към членство на НАТО. Това е много важно за Косово, не само за Черна гора и това е най-добрата новина от региона през този период. Що се отнася до последния критерий за безвизовото пътуване и какво правим ние като правителство, мисля, че през следващите дни ще се проведе сесия на парламента, ще бъде представен закон, закона за границата и се надявам да имаме достатъчно гласове за ратификация и да отговорим на последното условие, поставено от вас. Това е, което сме твърдо решени като правителство. Заедно с това искам да кажа, че се чувствам объркан от факта, че този въпрос се отлага от години. Знаете по-добре, динамиката в парламента е въпрос, по който министра на външните работи не бива да взима отношение поради разделението на властите. Беше зададен въпрос за борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Върховенството на закона си остава приоритет за нас като правителство. Много сме свършили. Европейската мисия ЮЛЕКС свърши чудесна работа. Като правителство ние много държим това да ни е ключовият приоритет прокурорите, съдебната система и полицията вършат чудесна работа през последните месеци. Ние постигнахме напредък по споразумение договорно с Европейския съюз. Това е причината, поради която когато ни посети госпожа Могерини, тя каза, че граничната демаркационна линия е последният въпрос. Очевидно има напредък по въпроса за корупцията и организираната престъпност. Що се отнася до въпроса зададен от господин Фройнд, за ролята на Русия, дали Русия играе някаква роля или оказва влияние в Русия, съвсем не. Поради нашата култура и вътрешния политически контекст. Има страни в региона обаче, които от геополитическа и вътрешно-политическа гледна точка са продължение на Русия трябва да помислите за сътрудничеството между Сърбия и Русия. Те изградиха съвместна военна база във втория по легимина град Ниш. Той не е далеч от а, Косово, от а, България, а, от Македония. Това ни притеснява. През 2000-та година Президентът Рус Путин тогава беше министър-председател и той присъства на регионален семинар в Загреб и тогава той за първи път обяви публично, че за Русия Черноморския регион е вторият приоритет във външната политика след Балтийския регион. Тогава ние не се отнесахме много сериозно към това твърдение, но през последните месеци виждаме, че се, че се наблюдават познати събития от историята. И тук виждаме геополитически конкурент на Балканите. Русия използва всички възможни економически, търговски, но и меко властови средства, за да повлияе върху ситуацията в региона. И тъй като регионът е, в, е несигурен, в, той съществува в несигурна среда, руските дейности получават подкрепа. Ето защо наличието на руски ангажимент и подкрепа и преминаването към членство в Европейския съюз и членство в НАТО е от, от решаващо значение. Не трябва да се отказвате поради вътрешно-политическия контекст за всяка държава членка. Необходимо е да има яснота за това, че регионът през следващите 10 години ще бъде прият. Мога още да говоря по този въпрос, но председателят ми каза, че нямам достатъчно време. Искам да отговоря на всички. Господин Над попита за ситуацията в Македония – За нас тази страна е много важна. Искаме Македония да успее. И нашите взаимоотношения с македонските политици са много добри. Моите отношения с Никола Поповски са много добри. Ние разговаряме всеки ден. Но вътрешната ситуация в Македония не само през последните три месеца на тази година, но и от много години насам – се характеризира с а, поляризация в обществото. И това няма нищо общо с, а, някакъв, а, с някакво външно въздействие, идващо от Косово. Там виждаме различни подходи от а, две политически партии и въпросът е демократичните институции на мястото си ли са, гарантират ли демократични решения в период след избори. Не смятам, че събитията между двете политически партии в Скопие е, не би трябвало да потикват когото и да било е, към заключението, че това е резултат от е, влияние на Косово или Албания. Но заедно с това бихме искали албанската общност, която не е мълцинство. Те са голямо мълцинство, 30% от населението те трябва да бъдат част от обществения живот, да бъдат представени във всички нива на управлението. И аз мисля, че през 21 век, ако нашата общност, която е 30% от населението, няма право на свой официален език на централно ниво, това е въпрос, който трябва да се зададе тук, но е в наш интерес албанците да станат част от обществено-економическия живот в Македония и искаме Македония да се придвижи по-близо към членство в Европейския съюз и НАТО. Отношенията ни с Македония са чудесни и ще направим всичко възможно тези отношения да се запазят. Имаме и добро економическо сътрудничество. Господа Шуйца попита за взаимоотношенията между Вани и Косово. Трябва да кажа пределно ясно, че имаме много добри взаимоотношения между двете страни, между, Албани, между Косово и Турция. Турция е важен фактор в Юго-Источна Европа, но и в международен план. Също така има добър обмен между двете правителства. Но понякога е, се разпространява един мит за турските инвестиции в региона. Ако погледнем внимателно данните, е, не смятам, че е, има основания за подобно твърдение. Господин Радош е, попита за диалога и за това как е, виждаме диалога в бъдеще. Ние ще направим всичко възможно да осигурим Асоциацията на сръбската общност, мисля, че е в техен интерес. Съвсем откровено, Косово никого, никога не се е притеснявал за правата на сърбите в Косово. Аз мисля, че днес сърбите в Косово се радват на най- широките възможни права. Заедно с това не бихме искали косовските сърби да бъдат продължение на Сърбия, да бъдат използвани от Сърбия, за да се месят. Това е в такъв един момент ние ще ние ще изградим Сдружение на общините, но това Сдружение ще подкрепя идеята сръбската общност да бъде част от обществото, а да не бъдат разделна част. Мисля, че сме постигнали напредък в тяхната интеграция на местно ниво. Има 10 общини, които се управляват от косовски сърби. Те има 10-11 места в парламента, те са част от институциите, но тъй като и ние, ние сме от региона, но проблемът е, че Сърбия никога не е подкрепяла сърбите, кога са живели в е, Харватска, в Черна гора. Те Сърбия се опитва да ги използва за намеса в вътрешните работи на страните в региона. Как гледам на, на диалога в бъдеще? Мисля, че е, е необходимо да се разработи една програма, да се постигне споразумение, целта на което да е, е членство на Косово в ОНЕ взаимно признаване между двете страни и също така процес на помирение. Аз мисля, че е необходимо да има мирен договор, подписан от двете страни. Косово е независима държава и не става дума за а, суверенитет или статута на Косово. До сега акцента беше върху някои прагматични технически въпроси. Искаме диалога да премине към втория етап за взаимно признаване. Без това диалогът би бил безсмислен и няма да промени по никакъв начин взаимоотношенията между Сърбия и Косово, е, нито ще отговори на някои от най-големите те предизвикателства в региона, а именно нормализацията между двете страни. Господин е, Епитидеус, когато преди много години започвах работа в Виенския университет, учих старогръцки език. Имам изпитвам огромно уважение към вашата страна и вашата култура. Съгласен съм с вас. По втория въпрос, а не първия, а именно защо да се признае, защо да признаем Косово, попитахте. Защото нямате причина да не признаете Косово. Нито от вътрешно политическа, нито от регионална гледна точка – Косово е нова страна. Ние имаме богата история и трябва да използваме признаването като платформа за подобряване на отношенията между двете страни. Гордея се с това, че в Гърция че в Пришне организирахме економически форум с гръцки фирми преди два месеца. Гръцкият бизнес проявява голям интерес към инвестиции в Косово. Имаме много добро институционално сътрудничество между двете страни. Що се отнася до Велика Албания, Откровено казано, това не е основният проблем, който ни вълнува в Косово. Косово е независима държава и ще си остане такава. И бихме искали да водим отношения с Европейския съюз и други страни в региона. госпожа Каниете, дали разговорите ще продължат след е, освобождаването на Рамуш и Яшида. Да, диалогът ще продължи, но най-важното е да сме наясно с е, целите на диалога, някои от споразуменията, които постигнахме до сега, бяха изпълнени, други не. И аз мисля, че акцента трябва да бъде върху изпълнението, но и върху втория етап на диалога. Господин Петър ме попита за общ пазар. Ще бъда много откровен. Ако страни в региона имат споразумение за свободна търговия с Русия, и някой предложи да създаде свободен пазар, трябва да се запитате дали този пазар трябва да бъде продължение на европейския пазар или на руския пазар. Много сериозен геополитически въпрос. Косово се противопоставя на тази идея, защото Сърбия и Босна все още не са признали Косово и поради политиката на непризнаване си остават много пречки. Босна дори въведе визов режим за Косово. И също така нямаме а, възможност за безвизово пътуване в шенгенското пространство. Въпросът е дали без а, свободно движение на хора и на стоки, за какъв а, пазар може да се говори. Идеята за общ пазар а, замества, е заместител на политиката за разширяване. И аз бих приканил всички вас да подкрепите страните, да предприемат вътрешни реформи. Ние подписахме споразумение за асоцииране и стабилизация. И за нас е много важно това споразумение да се спазва и да не губим време по проекти като общия пазар. И последния въпрос беше зададен от Едуард Кукън. за жертвите на сексуалното насилие. Много важен и чувствителен въпрос. Отбелязах въпроса и когато се върна, ще поговор, обсъди с правителството какво да се предприеме. За нас това е важен приоритет като правителство. Подкрепата за жертвите от войната е за нас важен въпрос и за сегашния председател Тачи, но и за предишният председател. И бившият държавен секретар Хейк излезе с инициатива има нужда от платформа за решаване на този въпрос. Съжалявам, че пропуснах този въпрос. И последният въпрос беше на господин Кукан. Голям подръжник на Косово, но също така и на Балканите. Вярно е, че Косово е най-младото общество от демографска гледна точка то е жизнено общество поради вътрешния контекст. Вътрешния контекст е, че между юни 1999 до 2007-2008 година, но дори и след това, в Косово имаше активно международно присъствие. Ето защо ние сме модерно и жизнено общество. Второ, имаме много голяма диаспора – Косовари, косовари живеят от Норвегия до е, Южна Африка и Съединените щати. И поради това нашето общество не е онова общество, което съществуваше преди 20 години. И ние се опитваме да използваме този социален капитал не само за да подобрим економическата ситуация, но и за да засилим политическата култура. Какъв е диалогът с политическите партии по важни външнополитически въпроси, както знаете, външната политика се използва като платформа за външни цели, за вътрешнополитически цели. Като общество ние Имаме единство и силна надежда и поради единството и надеждата Косово ще успее. Няма да казва, е, няма да казвам на приятелите си от опозицията какво да правят, е, но в парламента а, е, водим а, добър демократичен а, обмен. Благодаря. Благодаря, господин министър. Оценяваме вашата откровеност и се надяваме и в бъдеще да разговаряме с вас. Тази размяна на информация беше много ценна. Желаем ви успех, особено а, по при, по-нататъч, при следващите стъпки към получаване на безвизов режим. Right, ladies and gentlemen, we come to item number... И така, дами и господа, точка 18, предоставен отчет относно посещението в Пакистан между 17 до 21 април. Вътре в тази делегация участваха 8 членове. Арно Дажан. Амджад Башия, Джин Ламбърт и Делегацията имаше наситена програма в Исламабад и Пешавар. Срещнах с членове на парламента и дипломатическия корпус и с, с а, мозъчни тръстове. Срещнахме се с специалния съветник на министра на външните отношения, министра на търговията, който става групата за приятелство с Европейския съюз, заместник председател на парламента, заместник председателите на съответните комисии в парламента, които се срещнаха за първ път в съвместен формат. Също така се срещнахме с съветника по националната сигурност и ръководители на трите основни опозиционни партии. Срещнахме се и с други събеседници. В Пешавар делегацията посети Център за репатриране на века Беон за афгански беженци. Срещнахме се с, с, с председател на провинциално събрание. Проведахме срещи с с председателя на регионалното събрание на Пунджан и с, и с главния мисъл на Пунджаб и неправителствената комисия за правата на човека в Пакистан. EU-Pakistan relations and the upcoming addition of a new strategic... И така, <clears throat> Предстои среща на върха тази година. Освен това, успяхме да говорим по, все, по въпроси за все, от взаимен а, интерес, свързан с сигурността, търговията, економиката, доброто управление, гражданското общество, пък, отношенията на Пакистан с Индия, Афганистан, Китай, щатите, държавите от залива. Говорихме и за конфликтите в региона и опасността от тероризъм. Благодаря на нашите пакистански домакини за тяхното приятелство и гостоприемство. Това бе за визитата в Пакистан. Сега колегите могат да вземат отношение. Господин Дължон. Резюме благодаря. Вие прекрасно обобщихте нашите дейности по време на посещението в Пакистан. Аз трябва да кажа, че за мен то беше много интересно. Благодаря на секретарията и екипа в Исламабад, подготвил визитата и то в един сложен момент – Знаете, че имахме решението на Върховния съд за панамските документи, нещо, което засяга и премиера. Но проведените разговори бяха оживени с добро качество. Трудно беше организирането на придвижването ни от място на място но и в Пешавари и в Лахор видяхме колко огромно е разнообразието на Пакистан и каква е сложността на тази държава. Що се отнася до последващите действия, след това много наситено посещение, мисля, че АФЕД заедно с подкомисията по сигурност и отбрана би трябвало да задълбочат тематиката по посока сигурност, особено чрез подкомисията. В Пакистан идеята беше да не се разпростираме много по тази тема а да говорим и по други теми, но според мен това е очевиден въпрос от интерес. И в бъдеще комисията, подкомисията СЕДЕ, наистина може да разгледа ядрената тематика, тероризма и регионалните отношения, трансграничните конфликти. Афганистан е от другата страна, той си остава проблемно място – Добре е също така да имаме и мисия, при която има разговори повече с военните от Пакистан. Нещо, което знам, че не е лесно, но ще ни помогне да разберем Пакистан по-добре. Благодаря на Арно Таншан. Благодаря, че се придържаше към двете минути господин Мамикинс. Благодаря ви, господин председател. Не искам да повтарям казаното от вас и от господин Данжа, но ще изтъкна три съображения. Първо, много е положително, че Европейския съюз говори за образованието в Пакистан. Посетихме едно училище за момичета в Пешавар и всъщност беше наистина затрогващо да се види с какво желание учат. Принципно ние трябва да подкрепяме образованието на момичетата, защото е, ислямистските радикали ежедневно атакуват такива ценности. На второ място – Нашите пакистански колеги говорят за значението на споразумението за свободна търговия. Така че заедно с колегите, които са в ресорната комисия, трябва да обсъдим тези въпроси. На трето място бежанците. Само на 10 км от Пешавар има бежански лагер – стана дума за това, че този лагер е там вече 25 години. Говорихме и за това, как Пакистан се защитава от талибаните. За нас наистина е важно да обсъдим сигурността, както каза и господин Данжан. Трябва да разговаряме и с посланиците на Европейския съюз, да им благодарим за организирането на мисия. Благодаря. Господин Башир. Аз трябваше да съкратя посещението си, но въпреки това ще кажа, че това беше едно отлично, много добре организирано посещение. Срещнахме се с някои от ключовите фигури, вземащи решения. Само с премиера не се срещнахме заради решението на съда, излязло същия ден. Разговаряхме с министъра по външните работи, на външните работи с министъра на търговията. От пакистанска страна имаше желание наистина да се разговаря на най-високо ниво. Имаше и готовност да се обсъдят всички въпроси, нищо да не се замита под килима, да няма теми табу. Наистина беше направено много за едни добри отношения между нас и Пакистан. Мисля, че трябва да работим за това стратегическо партньорство, което е цел на Пакистан и е добре да отправим покана към министър-председателя на страната да ни посети, защото такива срещи и в миналото са допринасили да се разяснят някои превратни тълкувания и неразбирателства. Благодаря много положително посещение. Благодаря господин Радуш, след това господин Ламбърт и накрая на Гил, господин Нарт и полския колега също иска да се изкаже господин Юрек. Петима колеги, господин Радош. Няма все още превод. А, oh, okay. E, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Vi ste dobro saželi e, naš boravak e, u Pakistanu. Radi se o vrlo važnoj zemlji. Благодаря ви, господин председател. Вие много добре обобщихте посещението. Пакистан е много важна страна със своите вътрешни трудности при последната смяна на властта се стигна до демократично управление. Надяваме се това да остане така и в бъдеще. Пакистан има важни отношения с Индия, там имаме проблема Кашмир. Друг проблем е съседството на нестабилния Афганистан. Аз Искам обаче да се спра на закона за богохулството. По време на нашето посещение три жени бяха посетили дома на някой, обвинен в богохулство преди 12 години. Тези три жени убиха този човек. Политическите партии говорят по тази тема много боязливо. Ние повдигнахме въпроса, но аз се боя, че проблемът си остава много мъгляво дефиниран. Да не говорим, че с тази бедност и многото младежи се стига до лесна радикализация. Благодаря, Джин Ламбърт. Благодаря, аз присъствах в качеството си на председател на парламентарната делегация за отношения с страни от Южна Азия. За мен беше важно споразумението GPS Plus. Той е в сила с Пакистан от 2013 година. Освен това, за нас беше важно да говорим с междупарламентарните и правителствени звена и на регионално, и на национално ниво. Регионалните асамблеи, като тази в Пунджаб и на други места. Всички казаха, че GPS Plus е един положителен механизъм. Освен това има напредък в законодателството в защита на правата на жените и децата, както и в други области – Тук ще трябва да наблюдаваме бъдещите развития, но беше хубаво да чуем тези положителни резултати. Това е важно и за други страни, които използват GPS+. Искам да се спра също така и на факта, че ние имаме делегация от Балуджистан, която днес е в парламента. Този следобед предстои срещата с тях. Всеки може да се присъедини, ако желае. Накрая закона за богохулството. Знаете, че парламента прие своята резолюция, в която поне се признава необходимостта за някои законодателни е, промени. И сега и пакистанския парламент прие такава позиция, макар и да не говори за пълна отмяна. Благодаря ни на Гил. Благодаря, съгласна съм с колегите. Много беше интересно от това посещение. Приветствам и възможността за участие. Пакистанската страна изрази желание за диалог и съвместна работа. За мен най-ползотворният елемент беше срещата с гражданското общество. Радвам се, че видяхме доста техни представители. Нека не забравяме техните тревоги, права на човека, свобода на словото. А това, което господин Радош каза за закона за богохулството, само два дни преди да пристигнем, един студент беше линчуван заради това, че е обвинен в богохулство в социалните медии. А една жена, професор в Амадин, всъщност също беше пострадала, просто и бяха прерязали гърлото. Има непоносимост към религиозните младсинства и съдебната система някакси не се оказва способна да се справи с проблема. Закона за богохулството според мен се прилага твърде широко. Тук трябва да има предпазни механизми за свободата на словото. И се връщам към това, което каза колегата Ламберт за GSP P+, ние можем да използваме тази система за общи преференции като лост. Да работим по проблемите на гражданското общество, което също така говори за омразата в мадрасите и финансирането от страните от залива. Благодаря. Благодаря ви, колеги. Все повече от вас искат думата но ние изоставаме с 15 минути. Предстои още един дебат по Латинска Америка, като в 12.30 започва важен семинар. Просто се опитвам да се придържам към графика. Господин Юрек. Благодаря, господин председател. Накратко искам да ви попитам има ли някаква нова информация за вас и Биби? Също така, знаят ли нашите пакистански колеги, че отношенията между нас определя до голяма степен и образа на исляма, защото в... на Запад Пакистан се приема като една плуралистична държава – при управлението на генерал Мушаров имаше авторитарен режим, но след това се премина към плуралистичен. Сега виждаме реакцията на мисулманските общности към християните, обаче това може би отразява отношението на цялото общество. Би трябвало да се говори за това с политиците от Пакистан, защото мнозина християни се оказват заплашени. Всеки трябва да поеме своята отговорност. Не знам дали имате повече информация. Господин Юрек Е, бих предложил по-късно в частен разговор да си разясним тази тема. Не мисля, че трябва да се говори за нея на такова открито заседание. Тук става дума за тихата дипломация. And now, Ms. Господин Завко. Um, you, chairman, and... Госпожа, извинете. Ще бъда кратка, господин председател. Вие вече представихте посещението. Исках само да обърна внимание на факта, че 16 милиони жени не са регистрирани като гласоподаватели, защото няма документи за самоличност. Това също е тема, която трябва да се проследи. И съм съгласна с колегите, които говорят за сигурността. Имаме и този лагер за бежанците, вече 30 на година. Там, от друга страна, има момичета, на които не се позволява да ходят на училище. Нека поговорим и по тези въпроси. Благодаря, господин Нарт. Yo quiero enterarme en profundidad de la situación social аз искам да се спра на социалната ситуация в Пакистан. Пакистан е повлиян от доктрината Ханафи Юванти. Това е точно слоя на радикализма на талибаните. Талибани, които са обучени в такива училища и повечето мадраси в Пакистан. Това е основното. На следващ етап вече имаме манипулирането на секретните служби в Пакистан. Но всичко това е последица от огромната радикализация, която идва най-вече от мадрасите. Това е идеологията на талибаните, радикален интегризъм, фундаментализъм. Като тук основната целева група са самите пакистанци – и мен не ме интересува толкова политическата структура или историята на семейство Буто, а ме интересува това. Благодаря и накрая Михаил Галер. Благодаря. Аз не можах да се присъединя към визитата, но нещо, което каза госпожа Кил, за тази жена, която сте срещнали. Ахмадите, те, това са малцинство и ние доста сме говорили по този проблем. Аз чух, че отделните гласувания са били премахнати за ахматите. Знаете ли нещо за това? Благодаря за въпроса. Трябва да видя. Поглеждам колегите, но всички кимат отрицателно. Нямаме информация за това. Нина, ние говорихме за тези препоръки. Когато Майкъл беше наблюдател, шеф на наблюдателната мисия, ние говорихме за това – и, и пакистанската страна казах, че препоръките не са били приложени, но получихме уверение, че за следващите избори те ще бъдат приложени. Добре, колеги, работата на господин Галър бе похвалена няколко пъти в разговорите т.е. в качеството му на ръководител на наблюдателната мисия при изборите. Добре, така преминаваме към 19-та точка. Политически отношения между Европейския съюз и Латинска Америка. Това е първият, първото представяне на Доклад по собствена инициатива за политическите отношения между Европейския съюз, Латинска Америка и Карибския регион. Нашият колега от социалистите и демократите Хави Лопес е докладчик, така че давам му веднага думата. И нека ви напомня, колеги, ще има семинар по сектор танството в Северна Африка. Той ще започне в тази зала 12.30. А може би неделят от този семинар около 40 минути. Благодаря, господин председател. Това ще бъде кратко представяне. Ще обясня защо е необходим този доклад, какви бяха нашите критерии при определяне на съдържанието му и каква е целта. На първо място този доклад има идеята да се подновят отношенията с този регион, защото последният такъв доклад е от преди 6 години на господин Салафранка Франка от друг мандат на парламента. През последните 6 години се случиха много неща и в Латинска Америка, и в Европейския съюз. В Европейския съюз имахме огромни проблеми, кризата. 2010 година, освен това, още нямахме службата за външна дейност, която сега е създадена. Сега имаме и Брексит след референдума миналата година. Огромни промени. В Латинска Америка, от друга страна, се свърши с този бум на суровините, този супер цикъл, който можеше да се използва на някои места, наистина има огромни промени и всичко това се отразява на нашите отношения. Същевременно ние споделяме някои общи ценности и след всички тези промени на международната сцена трябваше да изработим доклад. Този доклад обръща внимание на новата администрация в Белия дом, нова международна схема, Европейския съюз тук ще трябва да търси съюзници по света, които споделят сходно разбиране за външната политика, защитават отворените общества, диалога, начините на водене на външна политика и най-вече страни, които имат същия дневен ред, както са много страни в Латинска Америка. Докладът според нас подхожда конструктивно. За нас е важно да се разбере посланието, че Европейския съюз вижда като стратегически приоритет своите отношения с Латинска Америка. Има и конкретни предложения. Според мен този доклад трябва да е нов стимул за споразуменията. Има четири много важни споразумения. Споразумението с Куба, с регионално въздействие, Меркосур, огромно економическо значение и също така споразуменията с Чили и Мексико. Но тук не става дума само за институционални споразумения, а и за това, което е нашия общ дневен ред – тъй като ние имаме сходно разбиране за международните отношения и този дневен ред се основава на приобщаващия растеж, на преразпределението, на борбата срещу данъчните обежища, на равенството на половете, на борбата за защита на най-уязвимите групи, дневен ред и за сигурността. Европа има своя проблем с тероризма, Латинска Америка с наркотрафика. Това не са еднакви проблеми, но можем да имаме сходен дневен ред и тук. Има и още нещо. Ние разчитаме на институционалната рамка, на срещите на върха, като Европейски съюз, Латинска Америка и Карибите – парламентарната асамблея на Евролад, трябва да помислим за инструментите и в комисия 9. Разглеждат се и конкретни случаи, като мирния процес в Колумбия, например. За нас най-важен е критерия на общите ценности и накрая тези доклади биха имали а, смисъл, ако се одобрят до есента, защото имаме срещата в а, Салвадор, имаме срещата на латиноамериканските страни през септември, много сгъстен график. Освен това, комисията ще излезе с съобщение за отношенията с Латинска Америка. Така че докладът има своя смисъл, ако успеем да стигнем до консенсус и се впишем във всички тези елементи, които предстоят да се случат идната есен. Този график, който вече очертах. През последните години е, не беше много лесно, но се надявам сега нещата да тръгнат по-добре. Uh, Благодаря. Господин Лопес, имаме 7 колеги. 8, 9. 9 колеги, които искат да се изкажат. И може би ще говорим на испански главно. Господин Дегрантес, благодаря. Господин председател, благодаря и за този доклад, за това, че се призовава към консенсус. Това е много благоприятен момент да стигнем до мнозинство в парламента. Докладът е позитивен, разбира се, той може и да се подобри с нашите изменения. Има какво да се подобри, има какво да се коригира. Както е винаги обичайно има и плюсове и минуси. Ние ще работим заедно. Не можем да пренебрегнем това, което се случва в Венецуела. Ние сме били категорични по този въпрос. Не можем също така да отречем множеството регионални инструменти, както и липсите и възможните решения. При Меркосур е ясно, че има огромна възможност. Е, трябва да се развиват и отношенията с Аргентина и Бразилия. Но знаем, че е имало и различни проблеми в отношенията с Латинска Америка. Трябва да се мисли за случая с Салвадор и социалните проблеми там. Да не говорим, че на някои места имаме псевдодемократично управление, изчезване на опозицията, както е в Никаракуа. Е, в Куба се води политически диалог. Е, ясно е, че можем да бъдем положително настроени, но пак казвам, има теми, които ще трябва да се разгледат с по-голяма независимост и отговорност, тъй като трябва да се види доколко кубинското правителство откликва на щедростта на Европейския съюз и САЩ. Господин докладчика, пак казвам, се е справил много добре, но искам да се спра телеграфно на някои проблеми. Инфлацията, закона за инвестициите, данъчните обежища, правната сигурност, за да може да има дългосрочни инвестиции, правата на човека, популизма, правата на жените и нещо, което е много важно, какво всъщност се случва с помощта Понякога помощта, която се дава, например в Колумбия и Перу, води до истински природни бедствия, вместо да помогне. Благодаря. Благодаря. Господин Танък. Аз... Аз всъщност не, не исках точно да взема Думата ми се си съобщите избори в моята страна, но така или иначе нашата група много подкрепя Латинска Америка и поздравявам докладчика за този доклад. Ясно е, че общата ПВП на Латинска Америка е от същия порядък като този на Китай. Това е, е континент, е, с изключение на Куба и Венецуела, е, континент, с който ние споделяме още общи ценности, обвързвани и обща история. История, особено между е, Португалия и Испания и континента. Аз съм бил в Чили, Аржентина, Колумбия и приветствам добрите отношения с континента, но имаме първите поколения от споразумение за свободна търговия с Чили и другите страни. Радвам се сега, че е, Меркосур ще бъде възстановен, възкресен. За съжаление, е, точно когато Меркосур ще постигне споразумение с Европейския съюз, ще настъпи Брексит и вероятно Обединеното кралство ще трябва да преговаря само. Срещнах посланника на Доминиканската република и говорихме за евентуалните заплахи за тези споразумения, споразумения за свободна търговия. Аз и моята група ще подкрепим по-тесните отношения с Латинска Америка, защото Латинска Америка е по-близо до нас, отколкото Китай, например. Благодаря, господин Нат. Докладът или предложението на Хавиер Лопес ми се струва добър. Има няколко съображения, на които ще се спра и са важни. Първо, е, взривоопасната ситуация в Венецуела. Ние сме изправени пред много драматични събития и сигурно ще се стигне до открит граждански конфликт, ако не и военна намеса. Защото този диктатор из за който се гласува, господин Маздуро извършва един постоянен държавен преврат. На второ място, много е важно да се разгледа ясно темата за корупцията. Това е един от бичовете на Латинска Америка. Трябва да се помисли и за подкрепата е, за разделението на властите, за да може съдебната власт да се бори с корупцията. И накрая Куба. Споразумението между ЕС и Куба е, ме настройва, ако не скептично, то агностично. Ще обясня защо. Ако не говорим е, за Абсолютният контрол на военните на цялата економика в Куба и този репресивен елемент, ако не говорим за реалната економическа власт в Куба, какво правим? Реалната економическа власт е на военните. Същевременно в параграфа за Куба се казва, че споразумението върви ръка за ръка с правата на човека. Но тук аз съм скептик, защото всъщност има противоречие. Имаме една олигархия на Кастро и, и след Кастро, която всъщност има абсолютната доминантна економическа власт. И не смятам, че от небето изведнъж ще дойде решението. Благодаря, господин Кусо. Благодаря, господин председател. Благодаря за този проект доклад, който има положителни елементи и ние можем да ги подкрепим. Харесва ни, че се отчита новата реалност, че също така се отдава по-голямо значение на сътрудничеството с СЕЛАК. Има и някои елементи, които не ни харесват толкова, но те могат да се променят, например регионалния елемент – Имаме различни търговски проекти, които обаче не винаги водят до забогатяване на населението. След това в доклада се говори за едни страни, но не се говори за други. Например, свободата на журналистите. 14 бяха убити в Латинска Америка напоследък, 7 от тях в Мексико. Е, в Мексико също има непрекъснато изчезване на хора и правозащитниците страдат в ръцете на е, военните. Така че, пак казвам, в доклада има положителни елементи, но ще работим заедно с докладчика, за да помогнем за подобряването. Благодаря господин Ортасун от Зелените. Добър ден! Аз също искам да поздравя докладчика. Мисля, че текстът е много добър, но разбира се, ние заедно можем да поработим. Докладът освен това идва в подходящия момент, защото е добре Европейския парламент да изпрати сигнал, че иска една нова регионална политика. Европа и Латинска Америка трябва да направят заедно някои много важни неща ние сме изправени пред неотложни нужди. Трябва да имаме предвид, че има заплаха за многостранните структури на сътрудничество. С Латинска Америка трябва да бъдем амбициозни и по отношение на Парижкото споразумение, измененията на климата. Всичко това е важно. Европейският съюз може да тръгне от своите добри постижения през последните години, ролята си в мирния процес в Колумбия, споразумението с Куба. Това е важна рамка и на това трябва да стъпим, според мен. Този подновен дневен ред е важен, както каза и докладчика. Трябва да видим как заедно можем да се борим срещу данъчните обежища, както и срещу неравенството, което в някои части на Латинска Америка е много обезпокоително. Имаме и проблема с дълга. И тук Европейския съюз може да работи за консолидация. И друга тема е равенството на половете. Тук Европейския съюз може да работи много активно и да постигнем успех заедно. Можем да се позовем и на Истанбулската конвенция и на съвета на Европа. Ето това, според мен, са споделените ни пътища и със сигурност ще разговаряме с това, за това с докладчика. Благодаря и господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Аз също исках да похваля докладчика за неговата работа. Струва ми се, че е много важно да се изтъкне Латинска Америка, особено в този момент преди следващата среща на върха ЕУ-ЛАК. Бих искал да се спра на някои идеи, които могат да се доразвият. Първо, стратегическите ни отношения не са нещо постигнато, а нещо, което е в развитие. Ние трябва да ускорим преговорите по Меркосур. Според мен през декември ще имаме шанс, но ние трябва да бъдем по-прецизни и да въведем някакъв времеви график, така че е, в рамките на сегашния мандат да се подпише споразумението. При Мексико и Чили трябва не само да се поздравяваме, трябва да работим за ратификацията. След това за помощта за развитие Хубаво е, че някои страни могат да се възползват от нея, но ние трябва да искаме преработка на регламентите в средносрочен план. И накрая, господин председател, според мен трябва да се намери нужния механизъм и доклада го споменава, например някакъв меморандум за разбирателство, който да е по-взискателен и по-последователен – инструмент за сътрудничество. И накрая, кои са основните идеи по графика? Това съобщение на комисията и на СВД трябва да е основен елемент, който да реши нашия график, за да може институциите в този случай да се изкажат заедно. Благодаря, господин Асис. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика. Е, трябва да се уточнят някои неща. Бе казано, е, че трябва да се обърне внимание на Венецуела. Това е най-сериозният случай в Латинска Америка, където човешките права не се уважават. Там има истинска диктатура. Ако погледнем какво се случва и през последните дни, Националното, Народното събрание не, не функционира, парламентът не функционира, не се представя на волята на венецуелския народ. И това трябва да бъде отразено в един такъв доклад. Аз съм съгласен с принципните положения в доклада, но смятам, че трябва да имаме един по-задълбочен социално-економически анализ в Латин... за Латинска Америка, защото не всички страни са отворени за сътрудничество с Европейския съюз. Трябва да видим разликите и да се опитим да ги, опитаме да ги преодолеем. В някои от страните, за съжаление, се чувстват автократични тенденции. Има корупция в много от тези страни. Европа трябва да се бори против корупцията. По-що се отнася до стратегическото сътрудничество, както бе споменато от колегата Салафранка, тук трябва много неща още да се направят. Предстои много работа. Господин Салафранка е бил докладчик по много доклади и те водят в... до заключението, че за Латинска Америка предстои още много работа. Благодаря. И последният оратор, господин Милан Мон. Благодаря на докладчика. Благодаря за положените усилия. Мисля, че ние сме на сходни мнения. Докладът е несъмнено положителен. Има някои конкретни текстове, както каза и колегата Деграндес и колегата Салафранка, които трябва да се променят. Като че ли отношенията с Латинска Америка се разглеждат по-скоро конъюнктурно, Аз Смятам, че тук може да се направи корекция. Ние имаме много интензивни връзки още от миналото, исторически, културни и така нататък. И ако това не се каже, то ние можем да кажем подобни неща за много други места по света. Хубаво е да се разбере спецификата на връзката между Латинска Америка и Европа. Още нещо. Освен блока Латинска Америка, имаме стратегически партньори като Мексико. И това трябва да се отбележи, за да се знае. И е, господин Салафранка е прав за Мексико. Бихме искали започналите преговори да приключат тази година. Тъй като знаем, че ТТИП и без друго се замрази, би трябвало сега да се работи не само с Япония, с Мексико и с Чили. Първите стъпки вече са направени. За Меркосур наистина трябва да има отделен абзац. Според мен тук там е Меркосур се споменава, но трябва да имаме отделна точка. 20-та точка – Ибероамериканските срещи на най-високо равнище. Те наистина са подновени с тази ОС Кадис Велакрус Паламар. Тези срещи са важни, но тук се споменава и секретарията – аз не съм съгласен, че секретарията ръководи, по-скоро според мен той придружава, спомага. И накрая ще кажа, защо не поискаме от госпожа Могерини Европейския съюз също да бъде наблюдател в Тихоокеанския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Вистенсен. Ще продължи с председателството. Докладчикът има думата за няколко минути. Много благодаря. Първо искам да благодаря за изказванията, за критиките, за това, че се обръща внимание на някои липси и това, което би трябвало да се подобри. Аз съм съгласен с голяма част от казаното от всяка различна група, но все пак бих искал да се спра на някои теми, по които ми се иска да работим през следващите седмици. Ситуацията в Венецуела, както се видя, тревожи мнозина, тревожи ме и мен. Ние сме разговаряли за Венецуела през последните седмици, но критерият при съставяне на текста беше, че докато работя по текста, се работи и по резолюцията за Венецуела, която е нещо отделно. След като резолюцията се одобри с огромно мнозинство, ще видим какъв ще е окончателния критерий, за да отразим тази обезпокоителна ситуация. Това беше идеята, просто да изчакам да завършат преговорите, които по това време се водеха по резолюцията. Доста неща бяха изтъкнати и те бяха много съществени. Нека се спра на някой от тях. Необходимо е несъмнено да говорим за корупцията, съдебната власт, свободата на пресата, нещо много важно, Различни колеги споменаха и Мексико, и Куба, и вътрешните проблеми. Без съмнение ситуацията в Мексико също е много важна за всички нас. Накрая ще кажа, че споделям разбирането на нашите колеги. Ние би трябвало да имаме споделен дневен ред с международни организации като ООН, защото за ООН Латинска Америка е стратегически съюзник. Надявам се да работим по този начин, защото ние споделяме не само визията, но и дневния ред. И от тук трябва да имаме вече тези институционални, културни, политически връзки. А за самия график, нашата идея е свързана с това, което предстои през есента. Бихме искали доклада да се одобри преди срещата на върха ЕОСЕЛАК, като комисията сигурно ще излезе с своето одобрение след тази среща. И тъй със сигурност в доклада има някои липси, но ние можем да работим много конкретно и да разговаряме за тези двустранни отношения. В рамките на 5-6 страници всичко това ще бъде отразено. Thank you to the rapporteur. Uh, Благодаря на докладчика. Срока за внасене на изменение 11 май 12 часа на обяд. Приключваме тази точка в дневния ред. Стигаме точка 20. Разни няма. Следващото заседание 29 и 30 май. С това приключваме заседанието. Сега започваме с семинара за сектанството в Близкия изток и Северна Африка. И сега ще подготвим подиума за ораторите.